Uh, dear colleagues, can I ask you to take your seats? Уважаеми колеги, моля ви да вземете местата си. Искам да ви приветствам с добре дошли колегите от националните парламенти, наши скъпи гости. За мен е чест да приветствам толкова много от вас в тази зала. Надявам се междувременно да дойдат и други. Ние ще обсъдим Европейската програма по миграцията за законовите пътища и интеграцията. Започнахме с встъпителни сесии, за да поставим основата на дебата за законните пътища и интеграцията, тъй като това не беше съвсем в високо в дневния ред. Сега е време да навлезем в е, тематиката на управлението на миграцията. Имам предвид е, беженците, както и онези, които идват тук в търсене на работа. Солидарността между държавите с най-уязвимите трябва да бъде в основата на нашата дейност. Както беше казано и тази сутрин, трябва да се прави разлика между нези, които се нуждаят от закрила и онези, които идват тук в търсене на работа. Моят колега и колегата ми Сесил Кенге посочихме ясно това в съвместния ни доклад по миграцията, който изготвихме преди две години и който поставя основата за дебатите, които ще водим по този въпрос до края на мандата ни. Това, което посочваме в доклада е, че държавите членки са тези, които имат контрол върху пазара на труда и те и Съюзът заедно трябва да видят по какъв начин може да се запълнят празните места на този пазар. Също трябва да се види каква да бъде ролята на местните регионални власти и широкото участие на гражданите. Трудовата миграция е изключително важен въпрос. Да има възможности хора, които търсят работа, да идват по законен ред в Европа и да намират работа в тези сектори, където има нужда от тях. Има обаче доста случаи, в които има злоупотреби с тези хора. Има законодателство в сферата, която легализира правната рамка между държавите членки. Те са изключително важни. Трудовата миграция по сектори има най-разнообразни директиви в Европейския съюз за различни категории работници, високо квалифицирани, сезонни работници, студенти, изследователи и прочие. Сега предстои преразглеждане на директивата за синята карта. Относно събирането на семействата, основната директива е от 2003. И това ще бъде темата, която ще обсъждаме до 3.30 днес. Темите са многообразни, но те са изключително важни, за да видим как да се управлява миграцията в дългосрочна перспектива и как това може да допринесе за економиката на Европейския съюз. Госпожа Корте е директор на Международната организация по труда и тя ще има трудната задача да представи гледната точка на нейната организация по това какви са слабостите и перспективите за законна миграция в Европейския съюз. След това господин Томас Хадълсън от групата по политиката в областта на миграцията. Той ще говори за правата и упражняването на тези права за събиране на семейства. Поканали сме също и много представители на националните парламенти, които биха искали да направят по-дълги изказвания, да ни представите опита на вашите държави членки. За тази сесия с удоволствие ще изслушаме госпожа Коржепа от Полския Сейм. След това всички вие ще имате възможност да участвате в дискусията, както и тази сутрин. Преди да започна да дам думата на гостите ни, ще ви запозная с това по какъв начин ще процедираме. Ще дадем първо думата на двама членове на национални парламенти и един член на Европейският парламент до изчерпането на списъка на желаящите и онези от вас от националните парламенти, които искате да вземете думата, да попълните формуляра и да го предадете на секретарията. И списъка на изказващите си ще бъде изготвен на базата на реда, в който постъпват вашите заявки. А евродепутатите могат да ми дадат знак, каквато е обичайната ни практика. Ще се опитаме, предвид на броя на участниците, да ограничим изказванията в рамките на две минути на всеки. И аз ще ви давам знак, ако сте превишили времето си. Но, госпожа Кортей, вие имате 10 минути. Благодаря, благодаря, госпожа председател. За мен е удоволствие, че съм тук. Както казахте, моята презентация ще се фокусира върху трудовата миграция, а не върху беженците. Хората винаги са мигрирали, ще продължат да го правят, тъй като нашия свят непрекъснато е все по-свървен, стоки и услуги се движат безпрепятствено през границите – 250 мигранти, работещи в момента, може би ще бъде цифра, която ще набъвне в бъдеще и това е важно за настоящето и бъдещето. В доклада си генералният секретар на ООН от миналия месец посочи, че миграцията е била полезна както за самите мигранти, така и за местните приемащи общности но могат да възникнат проблеми, свързани с миграцията, сигурност, ксенофобия, дискриминация, да настъпи напрежение в обществото. За да се отговори на всичко това, ООН и държавите членки на ООН призовават за добре организирани и безопасни пътища за миграция при спазване на законодателството и правата на мигрантите. Мигрантите от своя страна трябва да се предвижат между държавите по законен ред. Но за да стане това възможно, правителствата трябва да създадат възможности за регулярна миграция, която да отговаря на нуждите на пазара на труда. Нередовната миграция нараства тогава, когато има търсене на работна сила, но няма но няма а, възможност а, по законен път а, да достигнат а, тези мигранти до свободните работни места. Трябва да се набележат нуждите на пазара на труда и недостига на работна сила. Те се намират не само в сектори, които изискват високи умения. Има доста работни места, които са за нискоквалифицирани работещи, които не са желани за местните граждани. Освен това, трябва да се обърне внимание не само на липсващите умения към момента, но и тези, които ще са необходими в бъдеще. МОД има задачата да подкрепя държавите членки, организациите на работодателите, синдикатите, що се отнася до трудовата миграция. Има две конвенции на МОД, свързани с трудовата миграция. Това са номер 97 и 143. Те се отнасят и до мигрантите работници, освен ако не е посочено друго. Доста необвързващи инструменти бяха прияти напоследък, последното от които е по насоките за улесняване достъпа на мигрантите и принудително разселените лица до пазара на труда. Там се посочва един тристранен подход и към трудовата интеграция, подчертавайки специфичната роля, която социалните партньори могат да играят при управлението на миграцията. В основата на инструментите и конвенциите на О, не, на МОД се отнася до равнопоставеността на мигрантите и местните работници правата на мигрантите, работници не трябва да бъдат подкопавани. Не бива да се подкопават и достиженията, които имат местните работници. Мигрантите работници се концентрират най-вече в определени сектори, като селското стопанство, почистването, ресторантите, хотелите. Там се прилагат и най-нестабилните условия на труда. За да се интегрират плавно в тези сектори, би било добре да се укрепи представителството на работниците и работодателите, минимална заплата, колективното договаряне, трудовите инспекции. В заключение искам да подчертая, че създаването на законни пътища за миграция на мигранти-работници е изключително важно, за да се осъществи организираният законен начин за мигриране. Необходимо е да се набележат проблемите в намирането на работници за определени сектори. Благодаря, госпожа Кортей. Давам думата на господин Хадълсън. Great. Good afternoon. Добър ден, колеги. Казвам се Томас Хъдълстън и съм от организацията Migration Policy Group. Ние сме един мозъчен тръст с дълга история. Занимаваме се с поставителен анализ относно законната миграция, дискриминацията. Поканиха ме да говоря за събирането на семейства. Това е основният канал, в рамките на който повечето граждани на трети страни идват законно в Европейския съюз. Искам да ви дам информация с статистически характер, промените в политиката, ще говоря за интеграцията и какво е отношението на всички тези въпроси към европейското законодателство. През 2015 година станахме свидетели на е, пристигане на много мигранти. От тогава насам е, европейските държави са дали някакъв вид закрила на около 1 милион граждани на трети страни. Много от тях са дошли сами, без да бъдат придружавани от членове на семейството си, поради отсъствието на безопасни канали за влизане в Европа бихме могли да очакваме, че сега е времето за събиране на семейства. От 2015 година насам видяхме непланирани големи групи е, мигранти, е, пристигания, които бяха спонтанни и които бяха доста рискови. Събирането на семейства е нещо съвсем различно. Това е възможността държавите членки е, да предоставят на мигрантите е, законни, безопасни канали е, за това да се съберат те със своите семейства. И а, молбите, които се подават, отнемат обикновено между 6 месеца и една година. Този, който ги подава, вече има законно установен адрес. Държавата трябва да може да разбере какво се случва с семейството на съответното лице. Държавата в рамките на тези срокове, които споменах, би трябвало да гарантира достатъчно места за настаняване на членовете на семейството, достатъчно места в училищата за децата на съответните мигранти и достатъчно възможности за интеграция. Значи не трябва да гледаме на събирането на семейства като на спонтанните пристигания през последните няколко години. Съжаление обаче това е факт. До неодавна държавите членки имаха относително еднакви политики по отношение на събирането на семейства. Независимо дали говорим за мигранти или за онези, които се ползват от статут на международна закрила. Що се отнася до мигрантите, понякога липсваше информация и някои изисквания бяха особено рестриктивни. Що се отнася до тези, които имат статут на международна закрила, обаче проблемите бяха свързани най-вече с изискваната документация или с сложните процедури. Въпреки това обаче, от 2016 година насам някои държави членки приеха рамка по силата на която се стига до забавение и даже изключване на някои лица от схемите за предоставяне на субсидиарна закрила. Или пък изключване по отношение на непридружаваните непълнолетни. До тогава родителите или роднините на непредружаваните непълнолетни имаха право да пристигнат веднага, да подадат веднага молба. Те а, получаваха по-добри условия на пребиваване, независимо дали за кратко или за по-дълго, много по-добри, отколкото а, други категории хора. От а, дълго време а, тези практики съществуваха и те се установиха трайно през последните 10 години. Въпреки това обаче, през 2016 година много от основните дестинации за мигранти в Европа избраха да възстановят възстановят или да въведат така наречените временни рестрикции, чиято цел беше да се отблъснат търсещите убежище или пък да се а, даде възможност да се отхвърли искане за събиране на семейства. Това доведе до а, последствия, които не бяха виждани до тогава. Държавите, за които говори са Австрия, Финландия, Германия, Дания и Швеция. Това като примери. Тези ограничения бяха въведени като временни мерки, но повечето от тях все още съществуват. Макар, че Европа сега е в съвсем различно положение. Ето защо на този етап за вас като политически лидери е много важно да посочите, че събирането на семейства трябва да бъде улеснено във всички държави членки като инструмент за интегриране. Когато погледнем интегрирането на членовете на семейството, то отнема време. Статистиката на Евростат показва, че след повече от 10 години в съответната страна мнозинството от присъединилите се членове на семейства вече работят. Естествено, има възможности за подобрение относно подкрепата, която се дава за онези, които пристигат при своите членове. Много а, от а, брашните партньори, например, имат а, право на участие само в изключително базисни програми за интегриране. Само, че държавите членки подобряват вече своите политики на интеграция за брашните партньори. В допълнение, подкрепата, която се дава за децата на съответните лица, от гледна точка на образованието, например, не се е променила, защото образователните системи, знаете, много трудно се променят, много са бавни по своя характер и много трудно могат да окажат помощ на нуждаещите се деца. Ето защо трябва да се подобрят процедурите както по отношение на брачните партньори, които пристигат, така и по отношение на децата. Само, че е, въпреки това, което казвам, това не е основното, което искам да ви разкажа днес. Искам да подчертая още веднъж все пак, че основните промени са свързани с забавянето или възпрепятстването на събирането на семейства. Забавянията от своя страна пък е, подкопават е, процеса на интеграция. И по този начин се нанасят психологически и не само щети както на лицата, които вече са установени в Европейския съюз, така и за онези, които се очаква да се присъединят към тях. И всичко това пречи на интеграционния процес. Например, проучването ПИЗА на ОИСР показва, че за всяка една година, в която се очаква децата да останат в своята страна по происход, се забавя изучаването на езика на страната приемник, който се очаква те да могат да говорят колкото по-малко хората, възрастните, децата са изложени на нашите условия на съществуване, на нашите интеграционни програми, толкова по-бавна е тяхната интеграция. Брашните партньори, например, не успяват своевременно да изучат езика на приемащата страна, да се интегрират на трудовия пазар и поради това пък се подкопава дългосрочната интеграция. Отново това е резултат от забавената, забавеното събиране на семейства. Тази област, за която говоря, е регулирана в европейското законодателство. Има директива 2386, имаме и Европейската конвенция за човешките права, както и Европейската социална харта. Съдебната практика на Европейския съд ясно показва, че директивите за събиране на семейства имат за основна цел да улеснят семейния живот и да насърчават събирането на семейства. Въз основа на съдебната практика на съда, всяко едно ново правило във връзка с събирането на семейства трябва да е оправдано, ефикасно и съразмерно. Ето защо мисля, че е време да се премислят добре ограниченията по отношение на събирането на семейства. Тези ограничения водят до тревоги, до страх. Мисля, че е време да променим своите политики за събиране на семейства и би трябвало да улесним бързото събиране на семейства за онези, които вече се ползват със статут на международна закрила. Освен това, трябва да поставим ударението върху създаването на по-ефективни програми за интеграция за брашните партньори и за децата. Ако желаете да научите повече по всички тези въпроси, погледнете така наречения индекс за интегриране на мигрантите, създаден от нашата организация. Освен това, може да погледнете и прогнозата за миграцията на ОИСР. Там се съдържа много информация във връзка с политиките и промените, които бяха въведени. Погледнете и документите на Европейския форум за интеграция, документите от 2017 година, там се говори много за интеграция. Освен това, може да погледнете документите на Нилс Мюзник или пък да разговаряте с него. Той публикува два отлични документа, много четими, много смилаеми. Те се казват време за напипване на точния пулс на интеграцията и ползите от събирането на семейства. Благодаря, господин Хъбълстън. Сега ще дам думата на господин Коржемпа от Полския Сейм. Той ще ни разкаже какво се случва в Полша в тази област. Сърдечни панства, витам. Jestem под вражением. Благодаря. Впечатлен съм от обмена на мнение днес. Освен това, бих, желала да, бих желал да споделя с вас гледната точка на полския Сейм. Много често в нашите държави членки обръщаме внимание на местната перспектива, което означава, че като че ли недооценяваме онова, което се случва в другите държави. Така че обмена на мнение, като този днес, наистина може само да докаже колко много работа сме извършили и извършваме като държави членки. Колеги, много благодаря. Благодаря на колегите от Чешката република, Словакия и Унгария. Като че ли нашите позиции са сходни и в още по-общ план държавите и ръководителите би трябвало да поемат нещата в своите ръце, да поемат отговорност за наследството, културното наследство на своите страни. Не трябва да заместваме националните органи. когато разрешаваме нашите проблеми. Призовавам ви, нека помислим. Може би е по-добре да изнасяме помощ, подкрепа и грижа за онези държави, където се случват проблемите, а не да внасяме проблеми, които могат да възбудят проблеми и в нашия заден двор. Сега Позволете да се спра на положението в Полша по-настоящем. През последните десетина години Полша бе преобразена от държава на емигранти на държава в имигранти, вследствие нашето присъединяване към Европейския съюз. Множество поляци емигрираха към други държави. Благодаря за вашето гостоприемство. Благодаря, че приехте нашите съграждани. Освен това, отчитаме с удоволствие и радост професионализма и е, уважаваме културното наследство на вашите съграждани, които идват в нашата страна. Ставаме свидетели на увеличаване броя на мигрантите в Европейския съюз. От изток също така Украина, Ру, Армения, Грузия. Използваме упростени процедури – за да предоставим разрешително за работа за период до 6 месеца. И освен това, би могло да се кандидатства и за по-дълъг период, до 12 месечен. Сега няма да навлизам подробно в статистиката, но тази информация всъщност е, е много важна. 2016 година Полша е на второ място след Обединеното кралство по отношение на броя разрешителни. Близо 6000 разрешителни са издадени, което включва и дългосрочните разрешения визи за престой. А що се отнася до разрешенията за работа, ние сме на първо място – 58% от издадените разрешения в Европейския съюз са в нашата страна. И предимно се издават на украинци. 17% е техният дял в Европа. Около 5000 са те. Така че украинците са на първо място в това отношение. Редица мигранти, търсещи работа, идват в Польша, техният а, брой нараства и те се възползват от така наречената упростена процедура. Могат да работят от 6 до 12 месеца – в зависимост от позицията на работодателя им. Дали работодателя желая да продължи договора на мигранта. Това е важно. Споделям тази информация, така че да можете да оцените работата, която извършваме, приемайки такъв голям брой граждани, от а, а, източно и централно европейски държави. Освен това, бих желал да разгледам и някои въпроси от по-общо естество. Например, фактът, че миграционният процес би трябвало да позволява да се обмислят всички видове фактори, включително и факт е, че е, незаконната миграция може да се превърне в редовна, в законна. Има различни видове миграция. Понякога не може да се предвиди положението, но може да е желателно и наистина би било добре, ако може да се управлява този процес на мигранти. Що се отнася до а, синята карта, много важни въпроси следва да се вземат предвид. Ще се спра на три от тях. На първо място. Трябва да се постави диагноза която разбира се би била различна в различните държави членки, в зависимост от социал-економическото условие в страната и различните а, очаквания също следва да се имат предвид. Например, кого бихте приели. Така че взаимоотношението между държавата по происход и държавата домакин – следва да се имат предвид, защото мигранта може да бъде образован в своята страна по происход, след което да напусне. Например, Полша, като Чешката република, ако инвестира в един работник, а друга държава се възползва от образованието му, тогава въпросът е как може да се компенсира вложената инвестиция в него. Що се отнася до законната миграция? Дали тук имаме предвид само желаните работници-мигранти или също следва да имаме предвид и други категории мигранти и как те са а, готови да навлязат на нашия пазар на труда. И на последно място, много добре знаете, че един от основните проблеми, а, с който трябва да се справим в Европейския съюз, е въпросът свързан с младите хора – и от тук идва и въпрос и размисъл относно нашия пазар на труда. Като цяло ставаме свидетели на спад на него, защото сред младите хора процента безработица е доста по-голям. Затова може би е добре да обърнем именно внимание на тях, на младите хора, така че да можем да им предоставим подходящи възможности за развитие. И възниква и въпросът как да се справим с факта, че някои мигранти работници – се търсят в Польша, имат различни умения. от тези, които, например, се търсят в Нидерландия. С други думи, как ще можем да а, се конкурираме за тези мигранти. Благодаря. Благодаря, господин Куржемпа. И сега вече имате думата. Всички в залата, които желаете да вземете думата, много моля придържите се към 2-3 минути дължина на изказване. Всеки, който желае да се изкаже, много моля от националните парламенти да попълни съответния а, формуляр, разпоредителите ще имат грижата да го вземат от вас. И така, господин Франк Турчек, депутат от Словения, заповядайте. Не, Не знае точно къде седите. Променили сте мястото си. Моля да се представите. Имате думата. Ще говоря на словенски. Добър ден на всички! Аз ще говоря сравнително кратко. Искам да представя своите аргументи. В Словения имаме ляво управление, аз съм представител на опозицията. Що се отнася до отношението на Словения към миграцията, бих е, могъл да ви предоставя съвременна информация. През 1997 година сме приели 4% от беженците като се има предвид а, а, колко е голямо населението а, на Словения. Тук а, са включени жени, деца, възрастни лица, унези, които дойдоха по Балканския път. През 2014 и 2015 година приехме а, млади хора – т.е. тези, които преминаваха през 2014-2015, бяха млади хора, които вече не принадлежаха към предходната категория. Приемаме също мигранти от Гърция и Италия, но става дума за малка наброй лица, тъй като и държавата ни е малка има увеличение с 1300%, що се отнася до приема на иммигранти. Европейският е, съюз е, ни хвали. Нашият министър-председател имаше много възможности да се снима. Нещата на пръв поглед изглеждат е, добре, но не е така на практика. Защо го казвам? защото большинството от е, онези, които пристигнаха в Словения, независимо дали са били част от тези миграционни потоци или пък са били включени в схемата за преместване и са се оказали в Словения. 80% от тези хора използват Словения като транзитна държава и я напускат само в рамките на няколко дни след пристигането си. Това създава едно погрешно впечатление, че квотната система действа, но всъщност тя не действа, тъй като хората напускат страната, в която не искат да останат веднага след като пристигнат в нея т.е. са необходими по-ефикасни решения. Както го казаха някои колеги от Чешката република, от Унгария, от Словакия, ние трябва да помогнем на унези, които бягат от конфликт. Конфликт, който предизвиква миграция. Същевременно с това обаче трябва да упражняваме по-ефикасен контрол по границите. Съгласен съм с онези, които искат да се променят правилата, за да може незаконната миграция да се превърне в законна миграция. Т.е. трябва да се намерят по-добри решения, които са в полза на хората и които ще са от полза и за самата Европа. Аз вече споменах накратко някои от възможните решения. За съжаление, не разполагам с повече време, за да развия тезата си. Господин Турчек ще получи думата е след малко. Вие бяхте господин Горанък. Господин Заклин от германския Бундестаг има думата. Аз съм Жаклин Мастич. Разбира се, ние приветстваме принципа на равно третиране на лицата съгласно стандартите на МОД. Ние сме за социална справедливост, за добри условия на труд. Но, за съжаление, всичко това не е съвсем а, превърнато в реалност. Има работещи в фабрики, в селското стопанство, в други сектори и понякога мигрантите се експлуатират от големите компании. Това създава отрицателно отношение и към самите мигранти. Има също нарастване на проявите на расизъм. Господин Берние каза по-рано, че конкурентоспособността на Европа трябва да се има предвид, когато говорим за миграцията. Но аз виждам нещата по по-различен начин, особено сега, когато говорим за синя карта и за намаляване на брутните заплати. А, това няма да доведе до подобряване на конкуренцията и до дампинг, що се отнася до заплащането в държавите членки, ще доведе до по-голяма експлоатация до изтичане на мозъци. Ние трябва да обърнем внимание на държавите по происход, да подкрепим техните економики, да дадем шанс на по-бедните държави. Не знае по какъв начин възнамерявате да окажете подкрепа на държавите, които страдат от изтичане на мозъци, така че те да ни обеднеят допълнително. Не можем да разчитаме само на определени ценности. Относно събирането на семействата, за нас отляво. Това е важен въпрос. Но, за съжаление, в Германия има преобладаващо различно мнение. Ние искаме да се гарантира добра интеграция а, и да се спазват принципите на хуманно отношение и върховенство на закона. Майкъл Бони има думата от групата на ЕНП в Европейския парламент. Аз ще говоря на полски язик. Дами и господа, благодаря ви, че организирахте днешната среща. Бих искал да подкрепя това, което беше казано от представителя на Полския парламент. Струва ми се разумно и добре формулирано, що се отнася до подхода ни към законната миграция. Ситуацията е такава, че в Польша има голяма група лица от Украина, които работят по законен начин. Имаше някои опасения, когато беше либерализиран визовия режим за Украина, че те ще напуснат страната си или че ще напуснат Польша и да отидат в Германия, но за сега това не се е случило. Подобна съзнателна миграционна политика спрямо съседните държави има смисъл. Във всяка отделна държава, като оставим на страна съществуващите вече упростени процедури, бихме могли да помислим за допълнително упростяване на процедурите. Важно е това да стане. Трябва да имаме предвид, че децата, които идват със своите родители, се нуждаят от интегриране. Те трябва да могат да посещават училища, да не губят време, да не губят възможности за образованието си. Ние сме в добри отношения с пристигналите в Польша украинци. Техните деца учат в нашите училища. И ми се струва, че Польша дава един добър пример за това по какъв начин да се подходи по нов начин по, към миграционната политика, как да имаме едно ново отваряне. Радвам се на това, което казва господин Кожемпа по отношение на миграционната политика и че тази политика се отделя от въпроса за беженците, тъй като Въпросът за беженците е нещо различно. Спорът е доста разгорещен в моята страна по този въпрос. В много държави беженците стават законни мигранти. Те се интегрират на пазара на труда, когато придобият нужните умения. Това е по-различен пример, който можем да обсъдим, но ние даваме един добър пример, защото в Польша има стотици хиляди лица, които работят в Польша. Беше споменат също и въпроса за процедурите, спомена за участието на социалните партньори и на неправителствените организации. Благодаря, Майкъл. Господин Чичек от Словения има думата. Okay, thank you. Thank you very much. Uh, will... Благодаря ви. Ще продължа на словенски язик. Първоначално а, исках да изразя своето становище в следващия кръг на днешната ни среща, но ще го направя сега. Аз не съм кариерен политик, но навлязах в политиката преди няколко години. Това, което обсъждаме днес и това, което обсъждахме и при предходни наши срещи, се отнася до въпроса за политическата економия това е политически въпрос, това е економически въпрос. Като имам предвид колко а, има БВП е отишло от Швеция, Полша, а, извинете, от Швеция, Германия и други страни, ще видим, че става дума за доста крупна а, сума. Някои държави заделят много повече средства за интегрирането на мигрантите, отколкото други. Ние трябва да вложим а, повече средства за решаването на проблема. От това ще зависи как а, ще бъде решен този проблем. Има доста стопански сектори, които са засегнати от трафика на хора, селското стопанство, строителството и други. Ние сме конституционни демокрации. Това са сфери, по които се нарушава Конституцията. И именно в това се състои основния проблем. Популистите могат да кажат, че в Слования, в Польша, където има по-низко заплащане, това се дължи на мигрантите но как е, някой се превръща в незаконен иммигрант. Няма такова нещо като незаконна личност. Може да станете незаконен само когато политиката не е правилна, когато е корумпирана и нека да сме откровен, откровени един с друг. Все пак сме политици. Благодаря ви. Господин Майер от Германия има думата. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми колеги. Относно събирането на семействата в Германия, 440 хиляди души са признати като беженци съгласно Женевската конвенция и те имат правото да се съберат със семействата си. Събирането на семействата за лица, които се ползват от субсидиарна закрила, е отложено във времето до месец март на настоящата година. И 280 хиляди са лицата в Германия, които са под субсидиарна закрила. Това са хора, които бягат от войни. Те няма да се ползват със статут на бежанци веднага след като военните действия в тяхната страна бъдат прекратени. В Германия считаме, че да се удължи срока за лицата под субсидиарна закрила след месеца март. И трябва да определим лимит за 12 000 годишно. Но при особено сложни ситуации трябва да можем да ползваме по специфични критерии, за да реагираме. Относно законната миграция, според мен това е въпрос, свързан с разграничаването на економическите мигранти и хуманитарните, тези, които са по хуманитарни причини мигранти. Не считам, че имаме някакви проблеми с сегашните ни закони в Германия, що се отнася за законната миграция. Европейския съюз трябва да има предвид, че прекомерна хармонизация на трудовата миграция в Европейския съюз може постави всичко под една шапка, неща, които не могат да се стиковат взаимно, защото държавите имат различни норми, различни правила. парламентарната група на ХДС в Бундестага счита, че трябва да се зачита на националния суверенитет, що се отнася до националната економика, националния пазар на труда. Ние знаем, че ситуацията в други части на света е по-различна. При нас за сега е добре. Трябва да имаме предвид, че пазарите на труда в Европейския съюз са много хетерогенни и затова няма да е удачно да се ползва едно и също правило за всички тези 28 различни пазари на труда. Господин Палес от Гърция има думата. Отново искам да ви кажа добър ден. Ще говоря само за събирането на семействата. Ще бъде кратък. трябва да се спазва и изискването за събиране на семействата, но това създава допълнителен проблем. Първо с горещите точки и за дългия престой на лицата в страната, която са влезли за пръв път. Те трябва да изчакат дълъг период от време и междувременно те нямат никакво желание да научат езика на държавата, в която при пребивават, нямат никакво намерение да се интегрират. Единственото, което искат е да се съберат с семействата си. Всичко това влияе на психичното им здраве. Те са с усещането, че няма да могат да се съберат с близките си. И това понякога ги кара да пристъпват към отчаяни действия. Неотдавна, през декември, имаше такъв случай с човек, който излезе в гладна стачка за това, че не му се разрешаваше да се събере с семейството си. И някои считат, че това е проблем на Европейския съюз, а на неприемащите държави, а на целия Европейски съюз. Аз чух какво каза колегата от Германия. Аз разбирам какви са проблемите на държавите, където навлизат за пръв път тези мигранти, какви са проблемите с събирането на семействата, но това е малък процент от общия брой на бежанците. Ние можем да реагираме по по-добър начин, по-бързо като имаме предвид, че последиците от забавяне при реакцията ни ще доведе до по-сериозни щети, отколкото бързото събиране на семействата. Благодаря ви. Господин Юрик има думата. Господин Юрек. Мисля, че prowadzimy бардзо важна дискусия и добре, че благодаря ви. Мисля, че дебатът е изключително важен и е добре, че разговаряме с представителите на националните парламенти по въпроса за събирането на семейства. Ще спомена само един факт. Преди 50 години емиграцията във Франция идваше основно от Южна Европа. А, още по-назад във времето, през 20-те, 30-те години, емиграцията беше от Южна и Източна Европа. Днес говорим за емиграция в Франция само от Африка и Близкия изток. Нека да не забравяме, че от Марокко до Индонезия хората имат съвсем различни виждания за това какво е семейство. Тук се прилагат разпоредбите на гражданското право. В някои държави се позволява полигамията. Какво означава всичко това? Ако приемем децата и другите членове на семействата на много от тези хора, ние всъщност ще приемем много-много повече мигранти, отколкото очакваме. Защитата на границите е абсолютно допустима и абсолютно легитимна. Ако това не беше така, можехме да заведем дело срещу САЩ за това, че не пуска на своя територия някои граждани на държави членки. Когато се състоя голямото разширение на Европейския съюз, в Германия левите бяха на власт. И Германия, въпреки всичко, нямаше толкова либерален възглед спрямо мигрантите от Източна Европа, както Великобритания, да речем. Защитата на границите, съответно, социалното сплотяване, сближаване, всичко това са неща, които са абсолютно обосновани. И ако създадем иллюзията, че всички извън Европа са добре дошли. Това може да се окаже нещо изключително вредно. Тези хора могат да останат с впечатлението, че ако влезат незаконно, в крайна сметка рано или късно ще получат законен статут. Имаме нужда от дебат с цел диагностика на миграционните потоци, но от друга страна трябва да зачитаме суверенитета и ценностите на отделните държави членки. Събирането на семейства следва да отчете факта, че семейството за нас е нещо по-различно. За нас семейството е една моногамна конструкция. Има страни в Северна Африка, които не приемат това виждане обаче. Господин Юрек, благодаря ви, каза председателката, господин Калогеропулс. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριοι Ευρωβουλευτέ, κύριοι, κυρίες και κύριοι, κύριοι εκπρόσωποι των Εθνικών Благодаря ви, дами и господа, депутати от националните парламенти, уважаеми евродепутати, искам да благодаря за това, че включихте представители на местните регионални власти в този дебат. През последните години Европейския съюз е приел доста голям брой беженци от Азия и Африка. И те останаха за неопределено време в Европейския съюз. Някои от тях се установиха в държави членки. Тяхната интеграция трябва да бъде максимално бърза и ефикасна, както в обществото като цяло, така и на пазара на труда. Това е приоритет. Става дума за беженци, за мигранти. Трябва бързо да се разглежда техните молби за обежище, за да се определи економическия статус на даденото лице, дали става дума за економически мигрант или за беженец. И също да се види дали имат шансове да се намерят работа. Това са две независими неща. Достъпа на беженци до пазара на труда трябва да се осъществява по един структуриран начин. Те могат, трябва да могат да си намерят работа според своите компетенции. Оценката на техните умения трябва да се направи от приемащата държава. Беженците трябва да могат да се климатизират, трябва да се адаптират бързо към приемащата държава и разбира се, трябва да научат местния език. Това е условие, за да се намерят работа. Най-успешната първа стъпка е именно тази за подобряване на състоянието им. Когато беженците зависят от помощи, те няма да се интегрират в местната общност. Намирането на работа, е ключ, за да, за да се интегрират в местната общност. Освен това, трябва да се мисли за достъпа на децата до образователната система, както и достъпа на всички бежанци до здравни грижи. Бежанците трябва да могат също да имат достъп до жилищно настаняване. Всичко това е важно, за да могат те да се интегрират в местната общност. Трябва да се отчитат специфи... спецификите на държавите членки. Националните специфики, регионалните, лингвистичните, религиозните аспекти. Интегрирането на мигрантите и беженците трябва да зависи от специфичните характеристики на държавите, които ги приемат. Това изисква сътрудничество на, държа... на местните регионални власти, тъй като именно те са тези, които ги приемат и които трябва да им гарантират достъп до здравеопазване и а, да допринесат за тяхното интегриране в обществото. Именно местното самоуправление е това, което ще управлява професионалната интеграция, економическата интеграция на беженците никой политик. Никоя политика по миграцията няма да има успеха, ако не се отчете местният аспект. Кметствата, общините са тези, които трябва да допринесат за интеграцията. Европейският съюз е, трябва да представи на разположение нужните средства на местните и регионални власти, за да могат е, те да изпълнят е, своята мисия, така както я описах. Бих добавил, госпожо председател, също, че трябва да има сътрудничество между неправителствените организации и местните регионални власти. Техният принос е решаващ той е значим. Трябва също да се държи сметка за това как се изразходват средствата, за какво отиват те. Кметът, е, кметовете е, искат да имат повече средства, за да могат да приключат е, процедурите, свързани с обежището в рамките на две месец, два месеца. Горещите точки играят важна роля в това отношение. Колегата ми отговори за Мория. Това е гореща точка на остров Лесбос. Там е, става дума за огромни количества. Ние считаме, че европейските институции трябва да изпълнят своите ангажименти. А в противен случай ще има превес популизма. Не трябва да са популистите тези, които да определят а, какво трябва да се прави с беженците, затварянето на границите. Всичко това става преди, из... преди избори. Благодаря сега от името на Европейския парламент Жин Ал Ламбертс има думата. След това ще дам думата на колегите от този панел. Благодаря, госпожо председател. Изключително интересен дебат. Коментирам сега в качеството си на член на комисията Либе и на комисията по заетост. Нашата позиция е малко по-различна. Що се отнася до трудовата миграция, ние гледаме основно възможностите за заетост. Картината от Съюза като цяло и от много държави членки е следната. Хората са добре дошли в началото и след това очакваме да си тръгнат. Само, че работодателите пък искат друго. Те искат хората да останат, да се развиват и да развиват своите умения. Света е глобален и знаем, че Европейския съюз не е фокуса на всичко. Ние сме част от глобалните миграционни процеси, затова е много важно да говорим за привличането и задържането на таланти в Европейския съюз. Говорихме за синята карта, част от темите тук са свързани с събирането на семейства, Брашните партньори на онези, които са получили синя карта, искат да дойдат в съответната държава, да могат да работят. Естествено, прав сте, когато казвате, че семейство означава различни неща в различните държави. Ние знаем какво искаме, какво изискваме от хората, които ще дойдат в Европейския съюз. Чухме много в тази връзка. Какво ще предложим обаче? Какво ще предложим, за да привлечем най-квалифицираните? Както чухме по време на една конференция, организирана от естонското председателство, не е достатъчно само да поканиш някого, трябва да го поканиш в топъл дом. Така че какво можем да предложим на тези хора, особено с оглед на начина по който говорим за миграцията въобще, Привлекателни ли сме? Госпожа Вержия. Благодаря, госпожа председател. От моя страна искам да кажа, че аз съм член на комисията Либе, АФЕТ и работих по доклада за миграцията и правата на човека. Когато говорим за тези въпроси, за мен представлява интерес да ги поставям в контекст, както исторически, така и географски. Но понякога не оставам с впечатлението, че говорим за едно и също нещо, когато говорим за мигрантите. Когато виждам цифрите, виждаме, че половината от миграцията е вътре в половината територия на Европейския съюз. И големия шанс на съюза е това, което се прави по преразглеждането на Шенген, че може да постави под въпрос това свободно движение, от което се ползват гражданите на всички страни. На второ място това, което искам да подчертая е, че говорим за иммигранти, сякаш няма а, незаконна миграция в държавите членки. Държавите членки на Съюза, но има законна миграция. Всяка година се издават близо 3 милиона разрешителни за работа. Нямам точната цифра, но приблизително това е. 3 милиона и 400 хиляди са тези разрешителни за 2016. Тази цифра нараства доста значително от 2012 година насам. 2012 беше най-низката бройка на издадени разрешителни. Така че държавите членки имат е, различно поведение по отношение на е, този законен канал за миграция. Не знае какво ще стане е, чрез, след Брекзит. Всяка година те издаваха по 8000 разрешителни. Втората държава, която е издава разрешителни към Европейския съюз е Полша. процента от тях разрешават, например, на украинците да дойдат и да работят в Съюза. Т.е. има економическа миграция към Европейския съюз. Аз съм изненадана от факта, че има доста голяма разлика в политиките на държавите членки по отношение на граждани на трети държави. И това е ясно. Те имат различна история. Когато сте французи, гледате по-скоро към бившите си колонии, Същото се отнася и за Великобритания, която има специални споразумения с държавите от общността, британската общност. Тоест не могат да се въвеждат еднообразни правила, но трябва коректно да се говори по всички тези въпроси, да се дават ясни статистически данни когато говорим за мигранти, когато правим абсурдни разлики между беженци и економически мигранти, трябва да има предвид, е, че това не е оперативно издържано, защото има економически иммигранти, но те трябва да имат, както и имат, легални пътища да пристигат в Европейския съюз. Имаме също споразумение за либерализиране на визовия е, режим с доста държави. И тогава ще установим, че нещата не са такива, каквито изглеждат на пръв поглед. Господин Войт, е, за кратко изказване. Имате думата, господин Войт. Поискахте да се изкажете. Благодаря, госпожо председател. Много е интересно да видим какви различия има между държавите членки в Европа. За някои няма никаква разлика между интеграция и бежанци. Някои искат да интегрират бежанците максимално бързо, да ги научат на местния език и да ги направят економически независими. Господин Майер справо спомена, че Женевската конвенция казва, че когато причината за това защо едно лице бяга вече не съществува, то лицето трябва да се върне обратно от там, откъдето е дошло. Защо тогава толкова усилия да се интегрират беженците, ако в крайна сметка би следвало те да бъдат изпратени обратно след известно време в своите държави? Много държави членки по никакъв начин не правят връзка между статут на беженец и а, интеграция. Е, има обаче едно друго разграничение между желаещи и нежелаещи да се интегрират. Какво да кажем за онези, които просто не искат да се интегрират? Естествено, че трябва да видим какви са религиозните а, принадлежности на, на много хора. Мисля, че Полша е на правилен път, защото Украина е неразделна част от християнския запад. Не би трябвало да компенсираме грешките на колониалните сили от последния век. Това е нещо съвсем различно. Yeah, uh, a... Госпожа Кортейл, благодаря. Много интересна дискусия. Много интересна вълнуващи неща бяха казани. Ще коментирам само част от казаното, защото иначе бих говорила твърде дълго. Много беше казано за разграничението между беженци и мигранти. Поне по силата на международното право съществуват много различни задължения в двата случая, които са на плещите на държавите членки. Когато става дума за беженци, става дума за хуманитарен проблем. Хора, които бягат от съответната страна поради конфликти, несигурност и войни. Както каза и последния оратор, тук става дума за Женевската конвенция и ситуацията се управлява от ВКБ ООН. Когато става дума за мигранти, става дума за нещо по-различно. Всъщност развитието в ООН беше такова, че се стигна до едно разграничение. Тази сутрин чухме за глобалния пакт. Има два пакта всъщност. Един за беженците и един за мигрантите. И това разграничение е направено точно заради това да се направи разлика между положението на двата типа хора. Миграцията трябва да бъде обвързана с нуждите на трудовия пазар. Това не го казвам аз, това го казаха много от вас. Дали трябва да има сега хармонизация в държавите членки или не, е, може да се говори много по този въпрос. Аз бих казала, че трябва да се види какъв е недостига на трудовия пазар, какви са нуждите на съответните трудови пазари. С тази оговорка мисля, че трябва да погледнем неодавнашния ни опит и ако погледнем и бъдещето, можем да кажем, че може да има случаи, в които ще се размие малко разликата между бежанци и мигранти. Тази тема беше засегната и в последния доклад на генералния секретар на ООН. Все повече и повече ставаме свидетели на ситуации, в които се налага хората да бягат от а, своята страна, не защото има война, защото положението в страната е твърде тежко. Една тема, която се обсъжда поне в рамките на ООН, са климатичните беженци. Хората в Африка отвъд Сахара, например, знаете, че те разчитат на много до голяма част разчитат на, на земеделието, обаче когато не вали дъжд, реколтата погива и тези хора остават без приходи. Трябва да погледнем значи, положението на така наречените принудително разселени лица. Толкова по този въпрос. На второ място необходимостта да се подкрепят страните по происход и необходимостта да реагираме относно първопричините. Много от хората търсят по-добри възможности, защото в своите страни те не получават достатъчно добри възможности за реализация и те наистина търсят по-добро бъдеще. Трябва съответно да решим тези проблеми в държавите по происход, да премахнем бедността в тях. Има проекти на МОД в Индия, в арабския свят. Там се опитваме да създадем по-прилични работни места. Между другото, въпросът за изтичането на мозъци също е много важен. Ако работим за развиването на една страна, няма как наистина да я развием, ако всички умели, високо квалифицирани работници я напуснат. Някои африкански държави, например, са абсолютно опоскани от към лекари и медицински сестри. Никой не остава там. Естествено, твърде дълго можем да говорим по тези теми, но има интересни практики от някои африкански държави, по силата на които изтичането на мозъци се обръща и от знак минус вече имаме знак плюс. И е, трябва да кажа, че тези практики можем да се получим от тях. Това е нещо много важно, така или иначе, за, за развиващите се държави. Много хора говориха за трафика на хора. Благодаря ви за това, което казвате, защото трафика на хора съществува в Европа. Обикновено ние смятаме, че трафика на хора, трудовата експлоатация и принудителният труд не съществуват в Европа. Нека да ви кажа, че това не е така. В МОД имаме много доклади по този въпрос. Те идват от различни държави членки. На лице е лиска от трудова експлоатация. Знаем, че мигрантите най-често стават жертви на трудова експлоатация. Готова съм да говоря с вас по този въпрос по-късно, ако пожелаете. Сега мога да кажа само, че трябва да има равнопоставеност. Съгласна съм, че равнопоставеността често е само на хартия, но тя е много важна. Тя е много важна за целите на трудовия пазар. Трябва да имаме по-добри трудови инспекции, по-голяма намеса на синдикатите. Необходимо е да се гарантира, че неформалните трудови отношения ще бъдат изкоренени. И накрая, наистина, за да реагирам във връзка с казаното от Джин, какво можем да предложим на талантливите хора, които искат да дойдат в Европа? Ще отговоря в по-широк смисъл. Не знам дали е толкова важно да се прави разграничение между хора с а, широки умения, високо квалифицирани или ниско квалифицирани. Ако тези хора искат да допринесат за конкурентоспособността на европейската економика, ние ще трябва да инвестираме в уменията на съответните хора и говоря за инвестиции не случайно, не става дума за разходи. Това са инвестиции, които би трябвало да бъдат направени от властите в държавите членки, за да се гарантира, че хората наистина допринасят за конкурентоспособността на економиката. Естествено, че тези инвестиции не идват просто така от небето. Ще се окаже въздействие върху бюджетите. Тези хора не падат от небето и не можем да ги използваме просто така. Не, трябва да се инвестира в тяхното образование и обучение. Благодаря. Господин Хъдълстън, благодаря. Мисля, че събирането на семейства се тълкува в много тесен смисъл. И ето защо вие, като управляващи обществения дебат, трябва да говорите за семействата, за мигрантите и трябва да разберете по-добре какво представлява интеграцията на един мигрант. Много се говори за цифри. Често гледаме цифрите и смятаме, че те означават едно и също нещо. Необходимо е да осъзнаете, че събирането на семейства е най-добрия канал, с който разполагаме за безопасна и регулярна е, законна миграция. Много държави създават нови схеми, едва ли не е, нови е, цели системи за, за събиране, а ние пледираме само за едно. Семейството на онези, които са преминали през опасно пътуване, да може да дойде при съответния човек. Да може тези хора да дойдат, да живеят безопасно в нов дом, децата им да учат в училище, властите трябва да могат да се подготвят и да имат достатъчно време да обработят техните молби. Онова, което се говори за презаселването, за преместването не е толкова уместно, защото хората, които имат възможност да се съберат със семейството си, по-често остават за по-дълго в съответната страна и даже пък проучванията на общественото мнение показват, че мигрантите, които са дълго време в една страна, са по-добре интегрирани и имат по-високо мнение за страната приемник. Не мисля, че би трябвало да се обръща толкова голямо внимание на проблема с вторичните придвижвания. Много е важно да се разбере какво се случва в действителност под похлопака на интеграционните процеси. Конфликтите в момента са със средна продължителност 15 години, не говорим за нещо временно. Повечето от онези, които обжалват е, статута на субсидиарна закрила, който им е даден, печелят и им дават статут на бежанци. В такъв случай, защо да правим живота на а, такива хора невъзможен. Много от тях са готови да рискуват живота си само за да видят от време на време семейството си. Аз мисля, че ние трябва да правим оценки на всеки отделен случай, да правим оценки на положението в страните по происход на тези мигранти. Ако искате да получите по вече информация, разговаряйте с представители на различните вероисповедания. Те знаят много за събирането на семейства, знаят много за това как се помага на, на мигрантите. А ако искате да разберете малко повече за това как да подобрите събирането на семейства, разговаряйте с века ОНЕ, те ще ви кажат много и за интеграцията. Разговаряйте с мрежата Sirius, която пък се занимава с децата на мигрантите и реализацията им в училище. Мисля, че няма нужда толкова да правим разграничение кой е беженец и кой не. Имаме нужда от по-добра интеграция, повече подкрепа. Тези е, средства за интеграция, всички тези лостове трябва да бъдат предоставени от държавите членки и естествено приложени на местна почва. Благодаря за всички тези коментари, казва председателката. Нека да добавя нещо, което не беше казано. Европейската комисия е започнала е, проучване относно така наречената пригодност на законодателството как се прилага, иска да провери комисията законодателство, което вече е на 10 години, например. В тази връзка ще е много полезно да чуем информация за напредъка в дейността на комисията и какви са резултатите, до които комисията стига. И сега, след като разгледахме този въпрос, ще се върнем към въпроса как може да интегрираме лицата, които вече са дошли. Сега ще е, дам думата на Джин, на госпожа Ламбърт, е, която е докладче комисията заедост е, по директивата Синя карта от комисията по заетост, и е дългосрочен депутат от парламента и със сигурност наистина с интерес ще поеме следващата част от нашата дискусия. Uh, okay, ladies and gentlemen, shall Уважаеми госпожи и господа, нека да започнем защото колкото напред във времето, все пак трябва да контролираме процесите, за да не се просрочи много нашата среща. Някои от вас ще трябва да си хванат и самолетите или влаковете. Както каза колегата Масол, аз се казвам Джин Ламбърт и аз съм депутат на Европейския парламент редица години вече. И когато взех думата преди малко, съм член и на Комисията по заедост, освен на Комисията по граждански свободи. С интерес очаквам следващата ни съвместна сесия. Всички тези въпроси, посветени на интеграцията, на възможностите, на предизвикателствата. И така, Интеграцията на граждани трети страни, които законно прибивават на територията на Европейския съюз. Това е темата, по която ще говорим, независимо дали са дошли по економически причини или са бъженци. И тази тема наистина е изключително подходяща, за да споделим с националните парламенти размислите, размислите си, защото има различни нива на управление. Европейският съюз има своята компетентност, за да подпомогне действията на държавите членки. А в държавите членки се извършват практически дейности по отношение на интегриране е, на местно и регионално ниво на лицата. Така че сесията е структурирана последния начин. Най-напред ще изслушаме е, най-новите е, данни и информации във връзка с проучвания, водени от ОИСР и също така основните агенции. Агенцията по основните човешки права, господин Либе, господин Павло. След това ще разгледаме конкретни примери за заетост на беженци господин Кемил, който е германски предприемач с самия е, той е миграционен происход. След това ще разгледаме и гледната точка на държавите членки. Госпожа Сужана Амадор ще разгледа въпроса през призмата на португалския парламент и Димитрос Караголополос, който ще представи гледната точка на Комитета на регионите. След което ще проведем нашите разисквания. И така, най-напред искам да ви напомня по какъв начин водим дебата. Имаме прията формула. Двама представители, депутати на националните парламенти ще имат думата, след това член на Европейския парламент, след като, разбира се, изслушаме ораторите. Ето и а, около две минути всеки ще може да говори. Много моля обаче тези представители на националните парламенти, които желаят думата, да Пълната формуляра, независимо какъв цвят е, за нашата сесия и да ги предадете на секретарията, за да ми впишем списъка за изказване. Възоснова именно на подаването на тези формуляри ще подготвим реда на изказване и разбира се, депутатите от Европейския парламент могат да взимат думата както обичайно е практиката. Ще следим за времето, разбира се, на изказване, за да имам възможност всеки да се изкаже, който желая. Поне по две минути ще имате. Ние наистина много щедро подходим подхождам, защото, както знаете, обикновено времето е много ограничено. Като председател обаче човек би могъл и повече да говори, но сега позволете да дам думата на господин Томас Либек, се Заповядайте. Uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на секретарията на вашата комисия, че ни поканихте да представим нашата работа. Аз ще се съсредоточа върху пазара на труда, основна иммиграцията и интеграцията. Както знаете, Интеграцията е нещо изключително важно. Трябва точно да бъде изпълнено. Трябва да се интегрират е, гражданите в обществата. И имайки предвид услугите, които се предлагат за беженците. Какво означава това? Да намерят работа беженците и да бъдат независими в своя живот. И сега, имайки предвид работата, която е извършена във всички държави членки и модела по който се работи преди а, кризата с миграцията, можем да видим тук две неща на екраните. На първо място, това е процес, който отнема време и а, е, обикновено нещата в областта на а, е, интеграцията се усъвършенстват с времето. Много зависи от каква категория е лицето, как сте дошли. Различават се различни категории а, е, иммигранти със съвсем различно положение. Виждате, че техния път също е различен. Първоначално започва доста от ниска позиция, но след това 15 години по-късно вече виждате, че кривата е доста стръмна и а, по същия начин и за а, мигранти от семейството. Виждате, че повече става дума за жени в конкретния случай. Сега, ако разгледаме разликите между страните в крайния резултат, с по-низко образование. Нулата е всъщност показателя, по който следим и съответно отрицателно и е, негативно и положително отрицателното, когато има по-лошо справяне спрямо тази нула, а тези над нулата, които се справят много добре. Какво се случва на практика в страните, които виждаме? Нещата предвидимо са не толкова благоприятни, не защото политиките са лоши за интегриране, а просто защото категориите, които са приели лица, са по по-трудни в рамките на криза, например. И сега с колегите от комисията обновяваме съответните публикации във връзка с цялостните анализи и констатации в държавите членки и в държавите ОИСР. И когато приключим тази работа, ще можем да ви предоставим резултатите си. От една страна има много беженци, при които нещата не са доста зле изглеждащи с с е, е, ниско образование, например, южноевропейските страни преди а, кризата, включително економическата, а, също в щат, Съединените щати. И там понякога мигрантите се справят по-добре от някои от местните граждани поради нивото на образование. А в, когато погледнем а, другия квадрант на високообразованите, виждате Канада, Нова Зеландия, Австралия, а, с високо образование мигрантите дори а, трудно се справят поради а, високото ниво на средата. Сега, когато говорим за изтичане на мозъци, за позици, положение, при което всички печелят или които всички губят, различни са хипотези хипотезите, защото компетентностите, подготовката на мигрантите са на различно ниво. И така, как можем да интегрираме иммигрантите, имайки предвид техните умения и квалификация? Какво означава това и как се прави? Първо се, е, трябва да се идентифицират тези квалификации на лицата. Някои трябва да изградат допълнителни умения, езикови сред тях – но а, разбира се, при ниско квалифицованите има много какво да се желая, за да се развият тези умения. И по-нататък третото ниво вече е да се активират тези умения, за да могат да бъдат адекватно използвани на пазара на труда, изграждане на мрежи, за да се предоставя информация на лицата относно функционирането на пазара на труда, например, или въпроси свързани с преодоляване на дискриминацията, както и други. В ОИСР ние съвместно работихме с е, е, Министерството на труда в Германия и съответно Търговската камера в е, Германия. 2000 работодателя запитахме относно техния опит за работа с беженци. И ето на екрана виждате някои от трудностите, с които те са се сблъскали очевидно езиковите умения на първо място, различни начини на работа, умения професионални и във връзка с продължителността на престоя също има известни затруднения защото колкото по-кратък е то, очевидно по-трудно могат да бъдат назначавани на работа. И нещо много интересно. 85% от работодатели казали, че нямат почти никакви затруднения. Повече от 80% са наистина изключително удовлетворени от тяхната работа. Какво желаят работодателите от политиците? Първо, професионални езикови курсове. Всяка държава предоставя някакво езиково обучение, но важно е езиковото да бъде професионално ориентирано да бъде адаптирано към уменията на лицата и уменията, които се търсят на пазара на труда. Правната сигурност, това бе споменато, изключително важно е в тази насока. На следващо място, във връзка с уменията, продължителност на квалификацията, квалификация, обучение през дълъг период от време и така нататък. Цял списък е с добрите практики относно интеграцията на бежанците. Те ще бъдат публикувани. Както господин Хадълстън между другото, спомена, изключително важни са тези наши публикации. Те съдържат добрите практики и, и полезна информация. Няма да навлизам много в подробности, но бих искал започна най-напред с идентифициране на уменията. И а, когато знаете колко дълго ще а, остане този човек в страната, можете да започнете по добра и по-информирано процеса на интеграция. При по-дълъг период и перспектива, очевидно трябва да се обърне внимание на уменията. А, не бива, естествено, когато очаквате окончателното решение на съответните служби, да, но когато имате представа, че по отговор ще бъде положителен, вече може да започнете да работите за уменията правата на лицата. По-нататък, отграничаването в зависимост от различните умения. Няма единно решение, което да отговори на всички отделни хипотези. И за това е много важно да се има предвид всичко това. Например, сред потока емигранти, бежанци в Европа има най-различни лица от Афганистан, от африкански страни с много ниско ниво на образование. и това се дължи на дългите конфликти в тези страни, а сред е, сирийците и иракчаните пък има доста високо ниво на образование. Тоест, дори в една група беженци има многообразие и е много важно през призмата на всичко това да се има предвид, че трябва да се направи нужното диференциране и е необходимо е, в това отношение да се адаптират политиките и практиките. И нещо е, доста забавно и интересно. Страна като Германия, Австрия, Швеция, е, много силно засегнати от беженската криза всъщност видяхме как процъфтяват инициативи на гражданското общество. И ето това следва да се разработва, развива в Швеция, например. Е, много примери можем да почерпим от тази страна. Тук вероятно има също така и представители на парламента в Швеция. Е, държавата не може всичко да направи, особено когато има такива огромни е, потоци иммигранти, беженци. Значи гражданското общество трябва да бъде въвлечено повече. И именно така може да се отграничат държави членки на ЕС от Канада, Съединените щати, Австралия по отношение именно на активността на гражданските организации при интеграцията на беженците. И естествено, на следващо място трябва да признаем, че много е дълъг пътя а, е, за бежанците с ниски квалификации. Трябва да знаем от самото начало това, трябва да подходим честно и реалистично във връзка с интеграцията им на пазара на труда. А, същевременно не бива да се отказваме да изграждаме техните умения и квалификация. Сега по колко добре ще бъдат интегрирани родителите от изключително значение за бъдещето на децата. Не бива да забравяме този факт. И в заключение, Интеграцията трябва да бъде тълкувана по-скоро като инвестиция. Какво означава а, наистина това? Това означава три неща. Трябва да обърнем внимание на ранните мерки за намеса, Нещо, което държавите не винаги правят, имайки предвид вниманието, което трябва да се обърне на децата с образованието им и много често е, мигрантите са недостатъчно добре представени в е, различните политики и марки, които се разработват. Така че ако искате наистина да обърнете внимание на една жена, която е 40 години, но нямате правилно разработена програма за нейното повишаване на квалификация, квалификация да обучите, няма как очевидно да се радвате на успех. И няма единно решение магическо за всички. Трябва да се намират конкретно конкретни отговори на конкретни хипотези и проблеми. И в крайна сметка да се обърне внимание на установяването на лицата, имайки предвид особено лицата, които се нуждаят от международна закрила. Много публикации е, могат да ви помогнат в тази насока. Изпратете ми електронно съобщение, аз ще ви изпратя е, съответно материали е, и и имате е, пълно право за свободен достъп до всички наши разработки. Благодаря ви. Благодаря, господин Либик. Благодаря и за щедрото предложение, което направихте накрая. Полезните материали наистина винаги са добре дошли. Сега продължаваме нататък. Господин Милтош Павло е, който ще ни разкаже за последни постижения на Агенцията за основните права. Благодаря ви много. Благодаря, че поканихте представители на Агенцията за участие в тази среща. Ние считаме, че е крайно време да се обърне повече внимание на интегрирането на е, имигрантите при спазване на основните права и в съответствие с основните принципи на Европейския съюз. Подобни политики трябва да са прагматични, трябва да водят до конкретни резултати и да използват потенциала на мигрантите. Това се вижда от нашите изследвания, на които ще се върна след малко. Също това може да допринесе за по-голяма сплотеност на обществото, борба срещу маргинализацията и радикализацията. Сега нека да направя някои конкретни предложения за държавите членки. Първо, за заетостта има вече някои добри идеи и практики за интегрирането на беженци и мигранти на пазара на труда. Колегата преди малко ни даде конкретни данни това е добра основа за политики. Без това ние няма да сме наясно с реалностите. Т.е. трябва да разглеждаме данните много внимателно. Публичният сектор обаче често се пренебрегва. Повече действия трябва да се предприемат за наемането на мигранти в обществените структури, за да се отчете културното многообразие на обществата да се укрепи също и интеграцията и взаимодействието, да се създадат ролеви модели, което е важно и за местните общности, и за иммигрантите. Има доста успешни примери в държавите членки по отношение на интеграцията на пазара на труда. Искам да кажа, че нашата агенция прави изследвания за случаи на сериозна експлоатация на мигранти. Това е сериозен проблем и тази година ще публикуваме резултатите от изследването ни. На второ място трябва да се обърне внимание на образователната система и да видим в учебните програми какво е включено по отношение на подобряване на информираността за миграцията. Много държави членки като България, Ирландия, Гърция, Италия и други източноевропейски държави имат много богата миграционна история, от която може да се извлекат полки. Не бива да се допуска де-факто сегрегация, която за съжаление съществува. Трябва да има подобряване на капацитета, трябва да бъдат по-добре обучени преподавателите, да могат да се справят с междукултурни конфликти, да обръщат внимание на съответните ценности. Трябва да има инвестиции, за да може да се разглеждат мигрантите като допринасящи за общностите. За да могат да бъдат използвани възможностите да живеят с представители от различни слоеве. Освен това, да се разпространяват и добрите практики в държавите членки и местните общности. Трябва също да се стъпи и на Парижката декларация. На следващо място – жилищното настаняване. Не трябва да се допуска сегрегация при жилищното настаняване. Това е сериозен проблем в доста от градовете. Трябва да се премахнат бариерите вътре в общностите. трябва да има също социални жилища. Това вече се прави в някои градове, като Виена – този проблем може да стане по-сложен през едните години, защото доста хора сега са объркани от големия приток на емигранти през 2014-2015. Миналата година, през декември, публикувахме нашето изследване – за мигрантите и търсещите убежище. И това показва, че большинството а, от тях, а, близо 80%, се чувстват свързани с общностите, в които а, се а, намират. Това въжи също и за мусулманските иммигранти. Тази година публикувахме изследване, през Миналата година, извинете, публикувахме изследване по тези въпроси. Необходимо е да се зачитат а, хората с а, различна религиозна ориентация, сексуална организация и прочее. Не бива да се допуска турмоз, а, тъй като всичко това подкопава доверието в институциите. Оказва се, че по-силна дискриминация изпитват лицата второ поколение мигранти. Необходимо е да се разгледа съществуващото законодателство и мерките, за да се преодолеят проявите на омраза и да се засили доверието между иммигрантите и приемащите ги общности трябва да се оптимизират политиките по отношение на младите хора, които са с иммигрантски происход, за да могат да бъдат използвани изцяло техните способности. Трябва да има активно участие на синдикатите, на... те трябва да участват също и в органите за управление на училищата, изобщо в демократичния живот на държавите. Но Знаем, че не може да има едно единствено решение за всички, тъй като има различни ситуации. За това трябва да се запознаем с конкретната ситуация, да извлечем ползи от добрите практики и да използваме миграцията като възможност, като актив, а не да гледаме на нея като на проблем. Мигрантите от години се опитват да се интегрирам. Те действително имат желание за такава интеграция. Благодаря ви за този много бърз обзор, който направихте. Вие припомнихте законодателството, което е на лице, колко важно е то, за да се създаде нужната среда, за да могат да се разгърнат способностите на всички. Ние вече а, говорихме за това как се работи а, сред, а, закон... сред а, бизнеса по този въпрос. Чухме мнението на Агенцията за основните права. Сега ще дадем думата на господин Осман Кимил, който е от Унипак. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа. През последните 100 години много хора мигрираха по света по различни причини. Много повече, отколкото в предишни векове. През 1973 година аз се преместих от моето село в северна Турция в Истанбул. Не беше лесно. През 1978 година пристигнах в Германия и тогава интеграцията ми беше още по-трудна поради езиковата бариера и поради културните различия. Аз трябваше два пъти да премина през интеграционен процес и знам за какво остава дума. Ето защо реших, че хората, които решават да мигрират, независимо по какви причини, следва да получат помощ. През 1993 година основах своята компания Унипак. Тя произвежда фолио за опаковки. Тя е в категорията малки и средни предприятия. Преди 11 години много хора в Хамбург се обединиха в рамките на една нова асоциация на предприемачите. Тази асоциация имаше за цел да предприема действия със социален характер. Създадохме така наречената BUV, тази специална асоциация, за която говоря. Целта ни, наред с друго, е да отчитаме многообразието. Опитваме се да използваме и да създаваме различни възможности, да отваряме нови пазари, да оползотворяваме максимално трудовия потенциал на хората. Нека да ви кажа с какво точно се занимаваме. Организираме стажове, различни е, проекти, не на последно място бизнес проекти, работим по европейски инициативи. Една друга асоциация, позната като Единство, беше създадена вследствие на организацията БОВ. Нейната цел по-конкретно беше да се използва в пълна степен социалния и економически потенциал. Нашите проекти, отново казвам, са насочени най-вече към многообразието. Те са насочени към всички членове на нашето общество – има връзки, които искаме да укрепим. Не на последно място на ниво Европейски съюз. Ние смятаме, че демонстрирането на лидерски качества е един от най-добрите способи за, за интеграция. Мигрантите създават работни места, те създават допълнителна полза, добавена стойност за обществата. Днес обаче имаме някои нови позиции по отношение на мигрантите. Политически позиции имам предвид. Много е важно да разсеем страховете у хората. Когато ние помагаме на мигрантите, ние помагаме на самите себе си. Знам, че от нас новите европейци се очаква повече. От нас се очаква повече, защото ние разбираме мигрантите много повече, отколкото коренните европейци. Ние помагаме на ниво провинция, на ниво държава. Когато провеждаме своите срещи, срещите на нашата организация, ние винаги обсъждаме и проблемите на мигрантите. Аз наех работници от Афганистан с разрешение за работа в своята фабрика и много научих относно това, какво е отношението на властите към бежанците и какви трудности срещат мигрантите и бежанците. Първото нещо, което направих, беше да назнача един колега от турски происход като отговорник за работата на тези двама афганци. Той не говореше пъщо, но въпреки това аз му възложих не само професионално да следи за работата на афганците, но и да се опита да им помогне от социална гледна точка за интеграцията и не само. Да помогне на техните семейства. Аз мисля, че подобни инициативи от страна на бизнеса би трябвало да бъдат подкрепени. Беженците и мигрантите много често е, бягат от е, войни и те идват тук, за да потърсят помощ. Първото нещо, от което имат нужда те, след като дойдат в нашите държави, е някого, на когото могат да се доверят. Естествено, че да научиш езика е изключително важно. Искам обаче да подчертая, че а, е, научаването на езика не може да е за сметка на човешкия контакт. Това е първото нещо, от което имаме нужда. Много често се прави една грешка. А ние чакаме да разговаряме с мигрантите, т.е. изчакваме процеса на разговор с мигрантите едва след като те са научили езика достатъчно добре. Нашия успех се дължи на факта, че ние сме готови да изслушаме хората, дори и да не разбираме техния майчин език. Вим Лернер веднъж беше казал, че се разбират онези, които споделят едни и същи чувства, а не онези, които споделят общ език. Много често питам мигрантите и бежанците, с които работя, дали искат да кажат нещо на политиците в Брюксел. И сега идвам да кажа следното от а, тяхно име. На първо място изразява се благодарност и те пледират за човешки контакт. Всичко, което им липсва от къщи, получават тук, от своите съседи, от колегите. Много е важно обаче децата на тези мигранти да могат да живеят нормално, да обичат и да се учат. На второ място, културното разбирателство. Тъй като ние сме от различен, с различен културен происход, можем да помогнем за интеграцията на тези хора, но, но не всички са готови да го направят. На трето място езиковата бариера. Много възможности има на теория да се научи език, но липсват възможности на практика, за, за практическо упражняване на езика. На четвърто място, жилищния фонд. Да, той е достатъчно добър, но хората не знаят какво да правят в свободното си време. Много често минават месеци преди хората да намерят какво да се занимават и много от тях са готови да работят дори и безплатно. Много често минават месеци и даже години преди да се уточни правния статут на подобни хора. И накрая няколко предложения, които искам да направя. На първо място компаниите, които искат да дадат работа на бежанци и мигранти или пък да ги немат като стъжанти, трябва да получават малко повече подкрепа. Това може да стане чрез данъчни облегчения, субсидии и други инициативи. На второ място сътрудничеството между дружествата и търговско-промишлените камари трябва да се подобри. Същото въжи за сътрудничеството с а, различните а, трудови борси. На трето място трябва да се установят малко по-добри връзки и да се хвърлят мостове между компаниите и мигрантите и за тази цел може да се използват НПО. НПО обаче не винаги имат възможност да го направят и е добре да се създаде каталог на всички неправителствени организации в Европа, за да се знае коя каква роля може да изпълнява, за да може пък съответно те да бъдат истински мост между мигрантите и останалите. Благодаря за това, че ме изслушахте и съм готов да отговарям на вашите въпроси. Благодаря ти, е, Осман, за това послание. Благодаря ти и за препоръките, които отправи и за това, което ни разказа. Аз съм сигурна, че онези, които взимат решения на местно ниво, ще се получат от вас. Юни пак е свършила много на местно ниво. Много е полезна нейната дейност. Знаете, че искахме да чуем и опита на политиците във връзка с темата, която обсъждаме в момента. Днес е, ще чуем Сузана Амадор. Тя седи някъде там. Очилата ми не са особено силни. Добър ден, ще говоря на португалски. Благодаря. Най-напред позволете ми да благодаря на, за инициативата на вашите комисии, за да организирате наистина това изключително а, интересно събитие. Бих желала също така да благодаря а, и на вас, госпожо председател. Господин Кемил, благодаря и на вас. Изключително вдъхновяващо а, вашето изложение. А, и по време на безпредседентни бройки беженци и мигранти в нашите страни, очевидно ние трябва да се справим по-добре, трябва да обединим силите си, трябва да обновим ангажимента си към тях. Е, изключително изключително важно е да не се допуска ксенофобски прояви и да обединим силите си срещу тях. Е, нарушенията на основните човешки права ставаме свидетели и на това, но има организации, включително и организации за защита на основните права, които следва да обединят силите си, за да се борим срещу тези явления. Веднъж след като беженците са получили статута си, очевидно трябва да направим всичко по силите си, за да бъдат те интегрирани. Миналият декември комисията създаде партньорство, което дава възможност за едно ново развитие на темата в интегриране на бежанци на нашия пазар на труда. Що се отнася до португалския опит за интегриране на бежанците? Сегашното ни правителство, подкрепено от левите партии, разработва програма за солидарност в страната по отношение на хората, които вече са допуснани на територията на Европейския съюз. През декември ние създадахме работна група по въпросите на интеграцията и миграцията, координира се от нашето Министерство по вътрешните работи. Целта е да се работи с бежанците по един централизиран подход. И а, е, тази комисия за емиграция подпомага всички аспекти от е, дейността, включително предоставане на международна закрила. Обръща се внимание изключително на децата, на училищата. Също така обръща се внимание за повишаване на информираността с цел предоставяне на по-голяма подкрепа. Работим съвместно с гражданските организации, с местните власти а, за да можем да предоставим по-добри услуги на мигрантите. Организират се специални центрове за подкрепа. Друг важен аспект е електронното обучение и обучението на португалски язик. Това също е аспект, на който обръщаме внимание. Работим с местните власти по отношение на разработване и изпълнение на програмите по интеграция, предоставане на домакинство. След пристигането на лицата подпомагаме процеса за намиране на работа. Поддържаме връзка с местните власти по отношение на жилищното им настаняване. Ангажирани сме с всякаква дейност – която може да им помогне както в процеса на тяхното установяване, така и в процеса на интегрирането. В хода на тази работа включително и помощта на Върховната комисия по въпросите на миграцията. Проследяваме цялостния процес на интегриране, включително проектите за интегриране на семействата на беженците, приемане, оценка, транспортиране, жилищно настаняване така че да гарантираме е, достоен начин на живот. Е, е, жилищно настраняване, храна, помощ, медицински грижи, достъп до образование, езиково обучение, професионално обучение – участие в а, м, живота на общността, нещо изключително важно за изграждане и на културния диалог. За да могат хората да станат автомо, автономни, за да може да се разработват а, а, проекти за целия им живот, а, има конкретна роля, която трябва да се поеме от тази комисия по миграция. След 12-месечно престой на територията на страната, подобни услуги се а, задържат действат. Национални центрове предоставят подкрепа за мигрантите. има специални, специално създадени служби за подкрепа на беженците и иммигрантите. Има конкретни изисквания, които ние трябва да изпълним. И ние в Португалия, според мен, наистина можем много да споделим от добрата си практика. За 2017 година имаме данни, която, които показват, че програмата на квотното преместване на бежанците успяхме да предоставим услуги на 10 националности, 1520 души с ангажираност на 29 отделни служби. Можем да покажем много примери от а, а, Лисабон, Синтра, Кималаш, Бетайо и други. И броят на молбите за предоставане на убежище в Португалия значително се увеличи през последните години. Португалския парламент изразява разбирането, че ние трябва да можем да предоставим отклик, бърза реакция, политическа и институционална, не да затваряме а, границите, да спазим Шенгенското споразумение, да дадем възможност за свободно движение на а, лицата в Шенгенската зона. Това означава обаче, че ние трябва да защитаваме външната граница а, а, на Шенгенската зона и да подкрепим а, солидарно държавите членки, например Гърция. Нашия парламент, всички партии в него а, единодушно отстояват правата на човека и, и правата на беженците. Този въпрос ни обединява и а, това е наистина едно достойно демократично поведение на политиците, според нас. Много важно е е, да се направи ясна оценка на всички показатели като част от програмата за е, квотното преместване на лицата. Трябва да се има ясна преценка за техните умения, езикови, професионални, здравословно състояние, брой е, квалификационни обучение, през които са преминали. Всичко това е, е необходимо да се отрази в при здравоопазването. 100% се изпълняват е, тези услуги. Що се отнася до образованието, те са над 90%, имам предвид децата, които са обхванати в училищно образование. По-малък е процента обаче в предучилищната степен е, деца, които са по-малки от 5-6 години, обикновенно се отглеждат у дома в, те, в семействата на беженците. Това е факт, който трябва да споделя. След това. Участието на беженците в различните обучаващи форми, форми подготовка за заето също е много висок обръщаме внимание на осведомеността, обучаване на служителите в приемните центрове. Също така работим активно за повишаване професионалните умения на самите беженци, както вече казах. Предоставяме им възможност за наемане на работа, подпомагаме е, дружествата, предприятията, институциите в Португалия в тази насока. И по принцип нещата е, вървят добре. Не всичко е идеално, разбира се. Но мисля, че доста добре се справяме и в Португалия ние се гордеем, че наистина а, правилно подхождаме по този въпрос. И както Антонио Гутариош каза, когато приемаме беженцата, ние всъщност а, а, допринасяме за човечността. Благодаря. Благодаря. Мисля, че това беше много широк обзор на това, с което се занимавате. Вероятно, може да има въпроси към вас в последствие, след приключване на тази проява. Много важно е за нас да видим какво точно става на равнища държави членки. В допълнение сега ще дам думата на последния ни оратор в тази част на срещата ни на докладчика на Комитета на регионите, господин Калогерополос. Имате думата за 5 минути. Благодаря, госпожо председател. Аз ще продължа казаното от колегата от Португалия. Това е добре структурирана програма на господин Коста, министър-председател на страната. Той ланстира всички тези структури, приобщава местните регионални органи. Някои казват, че десницата, левицата и прочие не се борят помежду си по тези въпроси. Всички са съгласни. Не става дума за това да се отхвърлят беженците. Може би е, е добре да има и дистанционно обучение по езици на беженците, за да могат по-бързо да се интегрират. Децата също трябва да могат да общуват с хората в новата им родина, във втората им родина. В Германия, например, има успехи много гръцки иммигранти преди време бяха отишли в Германия, Австралия, САЩ и другаде. За съжаление, имаше изтичане на мозъци от Гърция, за да отидат тези хора в Северна Европа за по-добро заплащане. А миграцията винаги е съществувала. Трябва да се спазва четирите свободи за движение на хора, капитали, на стоки и услуги в Европейския съюз. От Комитета на регионите ние отдаваме голяма важност на Лисабонския договор и на ролята на местните регионални органи в интеграцията на иммигрантите. Да, има и случаи на трафик на хора. Това също са проблеми, които трябва да се решават. Какво можем да направим ние, общините, регионите, как можем да се намесим? Ако искаме единна Европа, Европейският парламент трябва създаде процедура, която да се следва, ако всеки прави каквото му хрумне, казва каквото му хрумне, няма да стане нищо. Искам да кажа, че така както беше случая с украин... украинците, които емигрират сега в Польша, има хиляди полуне... поляци, които са пристигнали в Гърция. Те са християни, не са мюсюлмани, но има също и руснаци, които идват при нас и ние трябваше да ги интегрираме за кратко време. Сега имаме много нови проблеми. Има доста конфликти по света, Средиземноморието, е неспокойно. Има правителства, които се възползват от тази ситуация. Ако искат да привлекат мигранти с цел трудова миграция, трябва да видят какви са потребностите на предприемачите, на предприятията. Какво може да направи правителството? Не може само да се говори за легални и нелегални иммигранти. Трябва да се направи това, което е обещал а, Съюза, т.е. да ни а, предостави специалисти по границите на Съюза, които да ни позволят да се справим с проблема. Виждаме, че Европа на шенгенското пространство въжи за цяла Европа, не само за Германия, за други страни. Но има доста широко разпространение на популизъм. Тези популисти играят с картата на всяване на страх, на терор – ние имаме компетенции, трябва да ги приложим. Местните регионални органи би трябвало да дадат своя принос и да използват тези инструменти. Има разходи, свързани с здравоопазването също. Не става дума само за нашите общини, но и за общините в Северна Европа тъй като кметовете всички сме съгласни. Има само четири изменения към моя доклад. Постоянните представители оказват натиск върху кметовете, които управляват местните градове. И това е непрекъснат натиск, за да могат те да спазват правителството на политиката на правителството. Да, за намиране на работа е трудно, ако съществува езикова бариера. Религиозните аспекти също трябва да бъдат отчитани. Колегата от Португалия говори за структурите в нейната страна. В 2007, когато бях кмет, ние изготвихме програма за изучаване на гръцки език дистанционно за мигранти, които биха искали да се интегрират. Така че има натрупана практика за интеграция. Господин Прокопис Павлополос беше бивш министър на външните работи. Той създаде хотспот в море на остров Лесбос с капацитет 3000 души. Три възрастни е, жени бяха дори номерирани за Нобелова награда за всичко това, което правят за приемането на беженци. Ако правителството ам, не създава нужните условия, това създава проблеми. Трябва да се контролира също как изразходват НПО отпусканите средства. Кой ги контролира? Никой. Говорим ли с европейските институции? Всичко това са неща, които предлагаме, за да може нещата да работят по-добре. Аз чух казаното от депутата от Полша. Уважавам неговото мнение. Той описа ситуацията в Польша и предвид на ситуацията сега в Украина, би трябвало да се държи сметка за това как би се отразила тя върху Польша. Имаме какво да кажем. Имаме процедури в Европейския съюз. Трябва също да спазваме нашето конституционно право но не когато това ни изнася, а иначе да се правим оглушки. След като сме изправени пред мъка, пред смърт, пред потъпване на достоинството, нямаме ляво-дясно, имаме само човешки същества. Планът, който трябва да се въведе, би трябвало да се следва. Аз бях председател на регион, бил съм кмет, е, не проявявам интерес. Имаше коментар извън микрофон. Очевидно по тази тема всички... Мисля, че това, което казвам, ще бъде разбрано от много хора в залата. Сега стигаме до изказванията. Имаме около 20 минути на разположение за тази част от дебата. Ако бъдете пределно кратки, ще ни улесните. Започваме с още едно гръцко изказване. Нека да оставим на страни за... Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Единна Европа беше изградена свързано с неравенството, с а, неравновесието в стратегически план, както и географското положение а, се нарушават, отколкото сухоземните граници. на легалност. Това трябва да са законни и работни места. Дета комисария по заетостта и други. Изключително важно е научаването на езика на приемащата държава, за да може е важно да има добро разбирателство между държавите членки. Съдбата отреди на моята страна да поеме съюз, които са добре обмислени, са единствените, които могат да ни помогнат да се справим с този общ проблем. Благодаря ви. Благодаря за това изказване. Извинявам се, че не произнесох правилно вашето име. Сега отиваме в съвсем друга част на света. Норвегия, Кристин Янсен. Благодаря, благодаря за възможността да се изкажа. Няколко коментара от Норвегия. Ние сме член на Шенгенското пространство и асоцииран член. Следим отблизо какво се случва в дебатите в Европейския съюз. Участваме в различни програми и вземаме и беженци от други европейски страни. Искам да кажа, че интеграцията е един дълъг и сложен процес и за да се осъществи тя е езиковата. Безработицата в Норвегия е три пъти по-висока след първото поколение мигранти спрямо тази на коренното население. Много често Нашето ново правителство в своята декларация заяви, че Имиграцията и заетостта ще бъдат основни приоритети. Декларацията е прясна информация. Съгласна съм с това, че интеграцията трябва да е изключително съобразена с индивидуалните нужди. Трябва да има ролеви модели. Не на последно място по отношение на жените. Освен това смятам, че програмите за е, социално подпомагане трябва да са по-тясно свързани с е, възможността да се работи. Трябва да бъдем пределно ясни, че е, системата на социално подпомагане не може да из... Заседание ще помогне и във вашия парламент за дебата в него. Мисля, че много неща могат да се подобрят и с оглед на бъдещата програма на Европейския съюз. А Гомеш. Бих искал, искала да подкрепя казаното от колегата с Португалското правителство постоянно следи, наблюдава какво се случва с интеграцията на бежанците кандидати за убежище, вместо двете хиляди, на които станахме свидетели, може би нещата нямаше да са толкова розови. Сега обаче не са с, с добри умения и признаването на техните квалификации помага да не изпадат те в очи, които започват от Португалия, се пораждат много често от забавяния в системата. В подобни случаи има опасност хората да попаднат в лапите на трафиканти, които пък да се... че има естествена миграция, масова по своя характер. Този феномен засяга международните отношения и ето защо той би следвало да бъде регулиран по един удовлетворителен начин, по един отговорен начин. Имайки преди това, че Хелга Стивенс не е тук, може би още няколко минутки можем да отделим а, е, за отговорите. Заповядайте, господин Либек. Да, благодаря ви. Благодаря за изключително интересния жив дебат. Ще се спра на няколко аспекта. Първо, мисля, че наистина изключително важно това, че чухме колко важно е да се разграничават отделните категории. Вероятно всички сме съгласни с това. Една от големите грешки по време на кризата с беженците 2015-16 година бе това. Ние знаехме, че някои от тях нямаха право на международна закрила и трябва внимателно да подходим, когато формулираме позицията си в този контекст. Примера на Австралия, Канада и членове други на ОИСР е, винаги са е полезно. Много важно е да се управляват програмите за интеграция на мигрантите, включително събирането на семействата. Това е част от цялата политика. Действително в тези страни има изключително ем, високо развита култура на приемане и а, е, всичко това е съотнесено по един равнобесен начин с економическата миграция и много силни са им програмите по установяване на а, е, лицата в тези страни. Сега, а, е, казвате, оценката е нещо много важно. Да, за мен това е музика за ушите ми, тъй като работя в ОИСР. Изключително важно е, когато се инвестират много пари в езиково образование и то да се окаже, че не е резултатно. Това е, е много важно да се прецени точно. И в крайна сметка, когато се стигне това ниво бедно в е, системата в е, Европейския съюз, ниско ниво на владение на езика до по-високо и се спре до там, очевидно ограничено е подобно познание. Но Бих желал а, да приключа, изразявайки надежда. Ние говорим за различни позиции, ние говорим за това и с комисията, под различна гледна точка анализираме въпроса. Но в крайна сметка, ако видим каква е разликата между иммигранти и местни граждани, и когато говорим за преминаване на различни граници в рамките на Европейския съюз, много интересно е сравнението, защото се оказва, че гражданите на Европейския съюз при преминаване на граница, отиване в друга държава членка, до голяма степен има сходство с а, емигрантите. Така че, а, важен е въпроса и нещо друго искам да кажа, че може би можем да очакваме от емигрантите да следват изискванията в държава държавата домакин. И в крайна сметка е много важно. Ähm, в Германия имаме минимална заплата, надница, която се прилага към всички мигранти, беженци, но също така и към а, германци. Това е ставка на час-час, прилага се за целия пазар на труда. Не можем просто да забравяме тези норми. Бих могъл да направя няколко бележки е, можем да се опитаме да помогнем на тези хора, да организираме стажове. Е, това е нещо важно. Нивото на техните познания – трябва да бъде уточнено. И възоснова на а, това вече те биха могли по-късно да търсят и а, тру, мястото си на пазара на труда. Много бих се радвал, ако тази база се прилага навсякъде в Европейски съюз. Благодаря. Много интересни неща бяха казани. Важно е да се опитаме да разработваме политиките си възоснова на реална информация, данни, реални резултати, както вече бе казано. Е, зват е, обосновени опаснения, но е, от друга страна може би не отразяват желанието им да споделят европейските ценности и в крайна сметка е, трябва да, да знаем, че чуваме, че държавата е, във всеки случай има ясно разработени политики и норми. Те са не само разработени е, като задължителни политики. Сили. Предстоят общински избори следващата година в Гърция и има призиви да се изхвърлят бежанците. Не, ние трябва да поставим хората в центъра на нашето внимание. Тези, това, кога са изборите, са именно местните органи. Те знаят как се чувстват хората по места, знаят как се чувстват бежанците, дали те националните депутатите от националните парламенти и от Европейския парламент трябва да имат предвид, че ние не сме националисти, но държим на своите държави. Въпросът Ние не сме помогнали на тези държави, например на държавите в Северна Африка, да запазят населението си. Словакия, че добрите елементи ще се тръгнат. Да, много хора, квалифицирани хора напускат. Но хората винаги се връщат в своите държави на происход. Европейския съюз, националните парламенти трябва да получат подкрепа Много е, е лесно да се отиде в дадена държава, да се намесите във въпросите, свързани с беженци. Сесница се възползва от тези проблеми. Вече няма големи харизматични лидери. Може би има проблеми навсякъде, но ние трябва да гледаме власти, работата с гражданите, това е нещо много важно, но ние трябва да работим заедно. Наистина няма да коментирам върху, по отношение на тези смешни игрички в Барбара. Uh, уважаеми колеги, уважаеми членове на националните парламенти, и така малки промяна настъпват в заключителната ни час. Удоволствие е да приветстваме комисара Аврамополос, но в първата ни сесия той не може да дойде в заключителната част – но много се радваме, че регионалният директор Амбрози ще бъде днес тук, представляваш Международната организация по миграцията и той ще може да постави нашата дискусия в глобалния контекст по отношение на глобалните споразумения по миграция и след това ще започнем дискусията, но най-напред давам думата на вас, господин Амбрози. Благодаря, госпожо председател. Добър вечер на всички вас. Цял ден посветен на дискусия и дебат, посветен на Европейската програма за иммиграция, проведохте днес. Позволете ми да се спра само на няколко аспекта в контекста на международното звучене на тази тема и, изпълнение на програмата. Така че да можем да проумеем какво означава всичко това за изпълнението на а, дневния ред. Два елемента са изключително важни. От 2015 година, т.е тогава, когато се появи този дневен ред. Международната обстановка се промени значително. Първо, целите устойчиво развитие са одобрени от Общо събрание на ОНЕ и в рамките на тези цели миграцията има водеща роля национално, местно, международно ниво. И на второ място, 2016 година, Гранта асамблея на ООН прие декларацията в Нью Йорк, даваща старт на процеса на разработването на две глобални споразумания за беженците и миграцията. Тази декларация е, са залегнали редица принципи и стандарти и норми, по което има съгласие на цялата международна общественост. Тези елементи са изключително съотносими не защото са много интересни документи с много важни данни, а защото както глобалните цели, така и декларацията от Нью Йорк съдържат ангажимент а, е, от международната общественост. Норми и принципи, която всяко една страна е, се присъединява да изпълни. Имам предвид държавите членки на ОНЕ. А именно, ангажимента е да се присъединят и да спазят тези ангажименти. И Европейския съюз също е ратифицирал тези документи. Изпълнението на е, Европейския дневен ред за миграцията, това е правния път за интеграцията. Какво да направим по този въпрос? Ние сме обвързани от вече поети ангажимент на международно ниво в е, Генералната асамблея на ОНЕ и сме обвързани не за, защото сме се присъединили, а защото Европейския съюз и държавите членки искат да продължат да бъдат активни и водещи участници на международната смяна, е, е, международната сцена и те трябва да бъдат надежни в изпълнението на своя ангажимент, така че да се радват на доверието на международната общественост. С други думи, онова, по което има съгласие, трябва да се извърши на практика. Какво означава това за европейския дневен ред за миграцията и конкретно правните аспекти? Двата документа, двата процеса, които вече споменах, имат ясна ползоваване на тези правни пътища и подобряване на а, правната страна на този въпрос, така че мигрантите да дадат своя принос за економическото развитие на общностите по происход, е, така както и на общностните по дестинация и на своите, разбира се, семейство. До къде сме стигнали в този дневен ред до сега? Между другото, документа е изключително балансиран. Има четири стълба – засягащи въпроса подобряване на правната страна, борба срещу незаконната миграция, лансиране и усъвършенстване на общата европейска система за предоставяне на убежище като част от стратегията и дневния ред. И на какво ставаме свидетели до сега? Изключително внимание се отделя конкретно на един стълб – който е свързан с борбата с незаконната миграция и във връзка с връщанията. Но като че ли недостатъчно внимание се обръща на останалите, по-конкретно правните страна на въпроса. И в дебата, който се води по този дневен ред за миграцията и няколкото решения, които са взети в тази правен канал или правна страна. И дебата по правния аспект в крайна сметка води до а, усъвърнт, който следва да се има предвид. Трябва да стигнем до баланс по отношение изпълнението на дневния ред за миграцията. Именно това много е важно ние самите за себе си да знаем, че има различни категории лица, които пристигат в Европа и това изисква, това е удачно и съответно да бъдат интегрирани в нашите общности. Предизвикателствата, пред които сме изправени в тези области трябва да започнем наистина да изграждаме механизми, политики и програми, които да доведат до структурни промени е, в начина, в който се управлява миграцията на европейско ниво, а също така и на международно. До сега не сме постигнали това. може би основателно, може би прекомерно, сме се водили до сега като реакция а, е, и отклик на кризата. Бяхме изплашени до известна степен от броя пристигнали лица. Вероятно, и действахме по начин, който според нас е бил адекватен при неотложна ситуация. Но това не е неотложна ситуация сега. Това, което се случва в Европа, всъщност е много малък дял от движението на мигранти и бежанци в света. Това не е крит извънредно положение, може би по-скоро структурен проблем, вместо да го считаме за криза. И а, разкрива редица елементи. Доказателство за това можем да намерим както в Европа, така и в Африка. На първо място, по отношение на структурния аспект на това положение, е демографията в Европа, която наистина бележи сериозен спад. И това са данни на Евростат, не го казвам аз лично. Демографската крива е спадаща, с изключение на някои страни, до 2050 година прогнозите са, че 18% ще бъде процента за спад на тази крива. А в други региони в света тенденцията е противоположна. Така че тези противоположни тенденции и сили някакси ще трябва. В други региони в света тенденцията е противоположна така че тези противоположни тенденции и сили някакси ще трябва, и простичко казано, след няколко години няма да имаме достатъчно работници, които да могат да попълнят тези а, липси. А, а, миграция, а, економическа в Европа. Мисля, че е много важно да на Европа трябва да се проведе така, че да затворим вратите. Тоест, ако затворим вратите, ще бъдем в безопасност. Отворена врата или намаляване прекомерно или почти липса на а, законен канал за кои са тези лица. Ще имаме тяхната информация в нашите бази данни. Те ще бъдат идентифицирани. В момента това не се случва. Не може да се случи точно защото няма законяване на нашите външни граници. Това трябва да бъде осъзнато, когато се опитваме да усъвършенстваме системата, с която разполагаме. Кари, благодаря ви много. Благодаря господин Амбрози. Искам да напомня е, на представителите на националните парламенти, че ще трябва е, да вдигнете ръка, за да получите формуляр и така за изказване. Кой би желал да започне дебата? Господин Лопис Агилар? the, he, who'd like to ask for the floor? Някой желая? Лопис Агилар. The, he, who'd like to ask for the floor? Някой желая ли думата? Кой желая да започне? No persons, okay. Then... Да се изкажа по-рано, но не искам да пропусна възможността да кажа няколко думи в рамките на тази междупарламентарна конференция и европейските парламентаристи трябва ясно да заявим, че няма альтернатива на сближаването, на хуманизирането, на европеизиране. Наблюдаваме, че има промяна в виждането. бъдат негативни настроения. Миграцията на доказателства, защото атентатите през последните години не всички се дължаха на проявяваме рационалност по отношение на миграционните потоци. Социправени поради застаряването на населението в Европейския съюз. Благодаря ви за направкива законови пътища за миграция. Господин Амбрози, бихте ли коментирали тези интересни изказвания и въпроси? Няколко коментара по казаното, а също в отговор